в момента а, плащанията стават 180 до 200 дни закъснение, след като а, би трябвало това да бъде най-много 90 дни. Хората просто не могат да си плащат сметките при това положение. Необходимо е да се прилагат някакви санкции за тези закъснели плащания който не плаща, дали е бизнес или представители на а, власти, трябва да си платят. И а, е, в зависимост от а, е, закъснението трябва да бъдат и глобите, както е при нарушенията за превишена скорост, дали карате с 100, 150 или 200 км в час, е, в зависимост от това и глобата, която ви се налага. Бяхме изслушани в Испанския парламент, също така и бяхме изслушани от економическата комисия на парламента, господин Маньол, който я председателства, също се съгласи, че в строителният отрасъл се плаща с голямо закъснение, 180 до 360 дни закъснение. Банките не искат да ни отпуснат кредит и това е един порочен кръг, от който не можем да излезем. Според мен можем да се позовем и на закона за конкуренцията. Става дума за големи фирми, които са в нещо като картел. Те решават какви да бъдат договорите, те решават какви да бъдат сроковете. А онези, които трябва да се съобразяват с тези условия, които страдат от тях, не могат да направят нищо срещу тези големи фирми. И по този начин много семейства страдат абсолютно незаслужено. Е, според нас е, решаването на правния спор трябва да стане най-много за една година, а не за 45. Е, трябва да се предостави необходимата информация. Ние може да даваме информация ежемесечно. Защото в момента всичко се решава от съдиите, но ние нямаме никаква информация за хода на е, съответните съдебни е, процедури. Необходимо е да се получаваме информация всеки месец, защото много малки и средни предприятия зависят от е, стрикното изпълняване на тези договори. Наред с това, банките трябва да осигурят финансиране и помогнат, подпомогнат за ликвидността на на семействата и малките предприятия. Банките взимат заеми от Европейската централна банка при много изгодни условия. Само 1% лихва плащат. Но когато трябва да помогнат на семействата, като им отпуснат кредит, кредит им бива отказан. Така да може да продължава една трета от е, средствата, които испанските банки получават от ЕЦБ, трябва да бъдат оставени, да, заделени за заеми за семейства и малки и средни предприятия. Ние не казваме, че те трябва да се, тези средства трябва да се отпускат е, просто така но не е и банките да използват тези пари, за да покриват своите загуби и да не дават заеми на онези, които се нуждаят от тях. Защото става дума за средства, които са предназначени за испаните, испанците, не за банките. Понякога банките, ако изобщо отпуснат а, заеми, взимат лихви от 8 до 10%, след като те получават парите от ТЦБ с лихва 1%. Значи това си е направо лихварство. и е, е, злоупотреба с положението, в което се намират. Ние не можем повече да понасяме това състояние на нещата. застрашение е бизнеса на малките предприятия, застрашени са нашите семейства. Ние нищо не можем да направим тази година до, до сега 26 семейства загубиха домовете си. Те просто не са виновни за това. Грешката им е, че са се наели да работят за търговско дружество, което не им плаща. Те се опитват да си получат парите от фирмата, обаче фирмата е вече изчезнала. 140 е, семейства в момента, семейства с деца, в които има и възрастни хора, са принудени да напуснат домовете си, които ще бъдат е, конфискувани, е, като, защото като представляват обезпечение за техните заеми. Те не могат да си ги плащат, поради това, че на тях не им се плаща. Просто те трябва да бъдат оставени да живеят в жилищата си, докато се получи някакво решение или докато не получат парите, които са си изработили. Такова е трагичното положение, дами и господа. За жалост, новото правителство в Испания и най-високопоставени функционери на Народната партия, която дойде на власт, защитават тази практика. Необходимо е в е, договорното право да се включат клаузи за автоматични санкции при закъснели плащания. Необходимо е уеднаквяване на договорното право в целия Европейски съюз. За да може една испанска фирма, която отива в Лондон, подписва там някакъв договор – да се знае какви ще бъдат условията, защото ние как ще си получим иначе парите от едно британско предприятие, а ако не си получим изработеното, ще загубим всичко. Има а, една испанска компания, която е подписала договори, изключила договори в, в, в Великобритания, в Лондон. Не мисля, че не мисля, че трябва да се търпи това положение. Повече политиците са длъжни да ни помогнат и когато законодателстват, трябва да мислят за обикновените хора. А, на само, а не само за онези, които имат економическа, разполагат с економическа власт. През септември се гласува съответният закон в Испания – Но в резултат на този закон банките се оказаха в още по-добро положение, отколкото преди. А семействата и испанските, испанците, които страдат от това състояние на нещата, се озоваха в по-лошо положение. Благодаря. Сега думата имат представителите на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вносителя за ясното разяснение за ефектите от закъсняващите плащания, отложените плащания, както за малките и средни предприятия, така и за живота на гражданите. През октомври миналата година а, ние а, споделихме това виждане и сега сме съгласни, че наистина тези ефекти са значителни и това е така още повече в настоящата ситуация на, небивала економическа криза. И така, както и миналия път предложихме а, и обсъдихме, а, предложението през февруари тази година беше приета директива тя е директива 7 от 2011 година, където се ам, предоставят по-сериозни ограничения и санкции във връзка с закъснелите плащания. Март, март 2013 е крайния срок за транспонирането на ниво държави членки на тази директива, но все пак на а, доброволни начала държавите членки имат възможност да приложат директивата колкото може по-скоро в най-кратки срокове. Държавите членки наистина има някой, които ще осъществят директивата още през 2012 година. Знаем, че това е много амбициозно и че е много сложен процес, особено що се отнася до финансовата криза. Когато говорим за а, отложените, закъснели плащания, не трябва да забравяме и трябва винаги да си даваме сметка за обема на този проблем в Европейския съюз. Миналата година разбрахме, че става въпрос за 330 милиарда евро в Европейския съюз Съкъснели плащания. Какво може да се направи, за да се предизвика по-раното транспониране на директивата? Ние сме събрали една експертна група, където има представители от различни държави членки. Първото заседание през февруари тази година. Освен това, имаме информационна кампания която ще бъде осъществена във всички държави членки и не само фирмите, но също така и правосъдната система. А, предизвикват се, приканват се съдиите да прилагат а, това законодателство и така осигуряваме едно хомогенно прилагане в Европейския съюз. Що се отнася до ситуацията в Испания? И преди сме казвали, че е, закон номер 3 от 2004 година, който транспонира разпоредбите на настоящо приложимата е, директива за търговските транзакции. От тогава, на 5 юли, ако не се лъжи, има ново законодателство, нов закон, прият, който вече прилага разпоредбите от новата директива за къснелите плащания и е много важно а, реформата в Испания да включва не само бизнес транзакциите, а, свързани с, с директно към гражданите, но също така и между самите предприятия. Ето защо ние приветстваме информацията от държавите членки, за да можем да приспособим нашите действия и да гарантираме правилното прилагане на законодателството в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Гайс. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е ясно, човеки изказването на комисията, според тях вносителят е прав. Те са съгласни с представенето направено от вносителя, който вносителите, от които чухме е съвсем ясно обяснение. Това, което мен ме озадачава, е заявката на комисията, като че ли малко повърхностна остава. Не навлиза в подробностите, които по принцип очакваме от страна на нашата комисия. Ако може Европейската комисия да ни предостави повече информация за закъснелите плащания не само в Испания, но и в другите държави членки, за да може да се постигне въпросната хармонизация, за която говорите в целия Европейски съюз. Може би комисията не знае точно какво се случва в момента, освен предстоящото изслушване през февруари месец. Какво, тол- какво точно планирате? Какво ще бъде предприето във всички 27 държави? Струва ми се, че това би бил а, един важен момент, който ще се радваме да чуем от комисията. И така предстои изслушване през февруари. Не знам дали ще е отворено изслушване, дали комисията планира да го организира по какъв начин, но предполагам, че вносителите на петициите ще са включени, че ще участват. Надявам се, че това ще е отворено изслушване и тези носители и други носители по подобни въпроси ще могат да дойдат, ще получат покана и ще могат да участват. И така, щом предстои през февруари, нека я оставим петицията отворена поне до тогава. Да видим каква информация сме получили тук тогава и след това да се върнем на въпроса. Мисля, че слушането ще бъде съвсем полезно. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. И аз съм благодарна на вносителите за това, че повдигнаха този въпрос. Точно конкретно случая става въпрос за Испания, но това се случва и в други държави, членки на Европейския съюз. Тези закъснели, закъсняващи плащания са много разпространен проблем. И всъщност в последния мандат, в предишния мандат на този парламент, аз самата работих по директивата и е, смятам, че целият процес на преразглеждане много бавно се движи. В Испания има законодателство, което трябва да прилага европейското законодателство. То е от 2004 година и има и нов закон, който беше пред тази година, но съм напълно. А, наистина много съчувствам на всички тези граждани и семейства, които са страдали от тези а, закъснения и а, особено при банки, които получават много щедро финансиране от европейски а, източници с ниски лихвени проценти, а след това отдават тези а, средства на много високи лихви и смятам, че наистина тук трябва да си припомним а, сериозните си принципи и да позволим на семействата, които имат нужда от достъп до финансиране, да го осигурим, защото според мен европейското законодателство за закъснява, закъснелите плащания трябва да бъде напълно приложено, трябва да бъде добре разпространено и испанското, испанските власти се надявам да го приемат много преди крайния срок от 2013 година, тъй като има много семейства, много фирми, които страдат. Благодаря. Следващия оратор има думата. Госпожа Хименес. Благодаря. И аз исках а, да благодаря на вносителите. Познат ми е добре този случай. Тъй като следя този тип а, случаи в Испания на национално ниво. И също така ги а, следя, както постъпиха тук. Много съм доволна от това, което чух от комисията. Приветствам тяхната идея за проактивност, да се опитат да набавят колкото може повече информация и да избегнат продължаването на такъв тип ситуация. Разбира се, обаче, комисията трябва да чуе а, и гласа на гражданите. Допрещаме окончателния срок 2013 година за прилагането и транспонирането на тази дирекция, но ако има нещо, което може да се направи и преди това, както се предлага, а, смятам, че това е подходящо. Едно правителство би трябвало да се постарае да транспонира и приложи тази директива колкото може по-бързо. Не съм сигурна, че а, мога да съм толкова оптимистично настроена, колкото останалите а, тук, но наистина много сериозно страдат а, семействата, малките предприемачи, които имат нужда от достъп до финанси. Както останалите, смятам, че тази петиция трябва да остане отворена поне докато не получим повече информация. Давам думата на вносителя за отговор. Благодаря много. Що се отнася до крайните срокове, има една негласна практика, която ползват фирмите. Една практика, в която те си предоставят един документ, в който а, обещават, че ще получат средствата до 90 дни. Но след това, когато този документ стигне до банката, тя си прибави още едни 90 дни, т.е. говорим за 180 дни. И защо има много начини, по които формално се спазва законодателството, но на практика става още по-сложна ситуацията. Трябва да има регистър на плащанията от всяко предприятие, така че да е ясно, когато имаме някакъв а, проект, да е ясно, че фирмата, която е свършила работата, е получила парите, трябва да има правило, че след даден период трябва да бъде разплатена тази фирма. Трябва да има и а, съответните глоби. Да е ясно, че когато една фирма не заплаща своите предоставените и услуги или продукти, тя ще бъде наказана. Господин Яр. Благодаря. Аз искам да дам едно указание на вносителя, иначе съм съгласен да остане петицията открита. Но искам да взема повод от края на изказването му. Да, това е точно практически пример, който трябва да се разглежда по време на нашите заседания. Значи имате институции, фирми, лица, които не плащат. Има случаи, в които това е неизбежно, защото по веригата нещо се случва и е, много от тези лица знаят, че въпреки, че се ангажират да платят е, до 90 дни, е, знаят предварително, че няма да го направят. И трябва да има такива предварителни лихви, наказателни лихви, за да се знае наистина, че санкцията ще падне в момента, в който на 90-я ден не дойде плащането. Това трябва да стане а, наистина явление, което да се санкционира. Ако една фирма трябва да се ангажира положително, като се записва в регистър и когато тази фирма плаща навременно, тогава може би ще се стигне до част от решението. Сега вярно е, че юристите обожават законите и е, обожават да се налагат такива е, лихви, но в онзи, който в момента още е на поръчката знае, че не може да плати, ако той не бъде притиснат до ъгъла, той наистина нищо няма да направи. И за това трябва да видим как да премахнем наистина всички капани, всички пречки, заедно с практиците и да избегнем такива явления. Благодаря. Благодаря на колегата Яр. Мисля, че тази петиция наистина е много е, интересна, за да можем да последим поетапно размислите на комисиите. Ако погледнете пътят на тази петиция от 2010 година насам, как е била приета, всъщност тя е окончателно приета през януари тази година и логиката показва, че би било добре да се възприеме предложението на колегите, т.е. да продължаваме да сме част от процедурата и да изискваме всички граждани да могат да участват в разглеждането, в процедурата по разглеждането на подобни петиции. Положението наистина е драматично и се надявам, че благодарение на нашата работа и ние ще можем да допринесем с нещо, за да може една такава директива, която обхваща всички инстанции, да може наистина да се приложи и да могат всички тези инстанции наистина да намерят е, начин да излязат от това положение. Много благодаря на всички колеги и сега ви предлагам да преминем към следващата петиция. Всъщност следващите петиции 15 и 16 са отложени, казах го тази сутрин, на следващо заседание и за това преминаваме директно към 17-та петиция 1655 от 2010. Става въпрос за хора с увреждания. Достъп и универсален дизайн за хора с увреждания. Носителят не присъства, за съжаление. Благодаря, госпожа председател. Става дума за липсата на мерки в латвийското законодателство, които да осигурят достатъчни минимални изисквания за хората с увреждания. Изисква се също така страните членки да гарантира, че когато се използват европейски фондове, трябва да бъдат осигурени съответни условия за достъп. Става дума за правото на гражданите с увреждания. Съответната, съответната директива дефинира какво значи достъп това значи, че хората с увреждания трябва да имат достъп до транспорт, информация и до всичко останало. И трябва да се отбележи, че Латвия е ратифицирала съответната конвенция на ООН и е длъжна да изпълнява поетите задължения. Европейския съюз също е част по тази, по тази конвенция и трябва да следи за нейното изпълняване. правомощия за изпълняване на тези изисквания са дадени на трите членки. Но няколко изисквания също така са отговорност на Европейския съюз. И а, вашата комисия, както и в миналото, така и по-настояще, категорично подкрепя условията, гарантирането на условия за достъп за гражданите с увреждания. Става дума да осигурим Европа за всички и достъпността е целта на тази стратегия. Комисията счита, че достъпът е абсолютно необходимо условие за хората с увреждания за да могат те да упражняват своите права съгласно Конвенцията на ОНЕ, съгласно Хартата за основните права и съгласно другите документи на Европейския съюз. Смята се, че комисията трябва да подготви европейски акт за относно достъпа. Този акт в момента се подготвя. Негова цел е да осигури достъп до стоки и услуги на хората с увреждания в Европейския съюз. В работната програма на комисията заложеният срок е на лице, ще се предвидат задължителни мерки за изпълняване на изискванията за достъпност. Знаете, че комисията Отдавна работи в тази насока, в областта на информационните и комуникационни технологии и също така поставянето на въпроса за достъпа в талвега на нейната дейност. Още е рано да навлизам в подробности какво ще представлява точно този акт за, относно достъпа. Преди няколко седмици приключихме подготвителната работа, където ще бъде изяснено какви ще бъдат ползите и каква ще бъде цената на осигуряването на подобен достъп. Ние използваме също така евробарометъра, за да се разбира по-добре какви са проблемите на достъпа. И миналият понеделник ние започнахме широка консултация с всички заинтересовани лица. Не само лицата, но също така с представители на бизнес средите и доставчици на услуги. Тоест, това е една много голяма крачка напред за осигуряване на достъп на лицата с увреждания. Парламентът вероятно ще приеме директива в тази област и това ще бъдат задължителни мерки, които ще бъдат внесени в Европейският парламент, който ще може да определи своето становище. Да кажа няколко думи за е, електронният електронния достъп, защото в широкия спектър на мерки за достъп, които се подготвят, ние също така имаме инициатива и по други видове достъп. В е, цифровия дневен ред се говори, че ще има законодателни мерки, които да осигурят достъп до публичните веб страници. В момента се подготвя оценка на въздействието на тези мерки. Когато става дума за финансиране от страна на Европейския съюз на тези мерки, се използват програмите по структурните фондове. Обаче в регламента за структурните фондове в момента включително и в неговата изменена и допълнена версия, се взима под внимание факта, че всички сгради, които се строят, трябва да се, се проектират, като се отчитат изискванията за достъп на гражданите с увреждания. Благодаря. Господа Занока. Благодаря, госпожо председател. Не знам дали е възможно да говоря латвийски. Нямаме кабина. Значи не мога и да говоря. Не слушам, не мога и да говоря. Доколкото ми е известно, се излъчва в интернет това заседание и хората, които се интересуват от това, което обсъждаме. Добре, значи ще говоря английски язик. Благодаря много. На първо място за а, председателството, за секретарията, за това, че са включили тази въпрос от дневния ред в а, програмата. Скоро след като беше подадена тази петиция, тъй като това е много важен въпрос и то съвсем настоящ, Комисията даде ясен отговор. Надявам се, че ще я оставим отворена. Тъй като да, действително има няколко конвенции на Обединените нации и международни органи, но тук се намираме в европейските институции и искаме повече действия на ниво Европейски съюз. И знаем, че тези искания за по-стриктни норми в директивите са подкрепени от парламента. И в момента изчакваме насоката от съвета за тези проекти на хоризонтални директиви за недискриминация по различни поводи, включително увреждания. В различните сфери на работа. свързани с тази петиция. Ето защо, доколкото зная, обсъжданията в съвета се въртят околно, основно върху недискриминацията във връзка с а, а, уврежданията, тъй като това изисква много финансов принос от държавите членки и затова предлагам а, нашата комисия да да остави отворена петицията, поне докато не получим отговор от съвета. И допълнителна информация за това как се развиват обсъжданията по тази нова директива. Това беше по латвийската петиция. Но при положение, че този въпрос в момента се разглежда в съвета и има положителна реакция в страна на парламента. Бих искала да подам едно предложение към нашата комисия, към председателството, да се подготви, да речем, едно, един доклад по собствена инициатива на основа на тази петиция и на други, да речем, подобни, заедно с Комисията по заедостта на основата на петиции във връзка с недискриминирането на основа на увреждания. Ни бихме могли да се върнем на този въпрос по-късно, когато имаме повече участие от а, нашите членове. Това е моето предложение днес във връзка с този въпрос от дневния ред. Исках също така да кажа да отправя благодарности към толкова много неправителствени организации в Латвия, които са направили усилието да внесат заедно тази петиция, тъй като в началото, доколкото знам, в началото е било инициатива на Бюрото на Европейския парламент в Рига. когато преди известно време са събрали много хора с увреждания в техните офиси. Колегата Яр. Благодаря. Благодаря много на вносителя на петицията. Вярно, че това е проблем, който редовно възниква и редовно се занимаваме с него. И аз мисля, че е хубаво да оставим петицията открита. Мисля, че това е съвсем уместно в този случай, именно защото комисията е предприела доста действия. По този начин може да съдействаме да се приеме правен акт. Аз съм съгласен с ораторката, която говори току-що. И мисля, че е добра идеята също за доклад по собствена инициатива. Благодаря. Благодаря е, и на вносителя на петицията, и на колегите. Благодаря и на комисията, която ни говори за текущия проект. Очевидно, това е въпрос, който заслужава нашето внимание и ще трябват действия в тази посока. Ние го припомнихме днес по време на нашата работа. Нашата комисия вече се е ангажирала по съставянето на нова стратегия в областта на инвалидността, на достъпа за хората с увреждания със сигурност ще можем да възприемем предложението на нашата колега Занука. Аз се ангажирам да говоря за това на следващото заседание на координаторите, за да решим дали да направим такъв доклад по собствена инициатива. Така както и нашата колега сама го каза госпожа Занука, е, в момента няма достатъчно депутати, за да можем да го решим. Във всички случаи вашето предложение ще бъде записано в протокола и ще предадем на координаторите. Сега, следващата петиция от естонски гражданин за избирателното право за а, е, хора, живеещи в Естония без а, е, определено гражданство. Вносителят не присъства, но ще дам веднага думата на представителя на комисията. Uh, so this... Благодаря. И така, тази петиция от 2008 година е свързана с ситуацията в Естония, където граждани с неустановено гражданство нямат право на глас при европейски избори. Както знаете, комисията вече издаде съобщение към парламента за тази петиция и а, за това беше отворена отново въпросната петиция и аз бих искал да подчертая сега, че Анализът на комисията по ситуацията не се е променил в сравнение с времето на издаването на съобщението. В това съобщение комисията казва, че що се отнася до участието на лица с неопределено гражданство, т.е. лица, които не са граждани на Европейския съюз. Тази тема не се покрива от европейското законодателство. Все пак комисията обаче е наясно, че става въпрос за много деликатен въпрос, който е повдигнал загриженост в много различни форуми, но все пак трябва да се отчете факта, че европейското законодателство е единствено покрива разпоредби, свързани с гражданите на Европейския съюз, тяхното участие на местните избори и на изборите за правителства в държавите, в които те живеят. Друг момент, който мога да добавя, е свързан с, с случая Еманен Савинга, изборите за Европейски парламент от Аруба. В този случай казва ораторът, държавите членки трябва да регулират а, разпоредбите, които не са хармозирани на европейско ниво и да определят кандидатите и лицата, които имат право да бъдат избирани в такива избори. Ето защо а, в този случай на Руба, което е датска територия, а, се беше произнесъл съда, че тези решения се вземат на, на а, национално ниво. Госпожа Занок, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на и на комисията за това, че представи тази позиция, която, за съжаление, не се променя, макар да има много петиции по този въпрос. Това беше и подчертано при обсъждането на предишни е, петиции. Има противоречие между различните позиции. Това, което обсъждаме тук. Тази ситуация в която имаме невъзможност за хиляди хора в Латвия и Естония, които не могат да гласуват и това не е в противоречие с Харта за човешките права. И според комисията не е. Моята позиция, както и позицията на много колеги, е, че е в противоречие. И бих искал да напомня, че тези хора, които с неопределено гражданство са не граждани на Естония, не граждани на Латвия, а има такива и в Словения. Тези хора а, се оказаха с неопределено гражданство заради изчезването на държавата, чието граждани бяха те. В случая на Естония, Съветския съюз, а в случая на Словения, Федералната република Югославия. И тези лица станаха с неопределено гражданство при положение, че а, живеят на съответната територия, са родени на съответната територия и то много отдавна. Това е различно от чужденците, защото чужденци, дори постоянно препиваващи в Европейския съюз, емигранти от трети страни, имат право да участват в изборите на своята страна, страната в която имат гражданство, а тези лица нямат право да участват в каквито и да било а, избори, нито национални, нито местни, нито европейски. И комисията не е права, че броя на тези, които имат право да участват в изборите се регулира от национално законодателство, то се регулира и от европейското законодателство, тъй като има регламент, който постановява, че всеки член на Европейския съюз, извинете, всеки гражданин на Европейския съюз може да участва в изборите в която и да била държава членка, да се яви като кандидат. И така, този регламент, това законодателство е на наднационално ниво. Държавите членки го приемат, но този регламент показва и несправедливостта в още по-обострен вид и така гражданин от една държава членка може да отиде в друга държава членка, е, където е новодушъл, а пък един е, отдавна живеещ, роден е, на тази територия няма право да участва, дори трето поколение, да речем, живял на, в тази страна. Това е и причината, поради по която повдигаме този въпрос. Имаме случаи, в които в Латвия и в Естония идват семействата след Втората световна война. В писмото на Вивиан Рединг се казва, и се позовава най-общо на интеграцията. Но интеграцията е друг термин, друго понятие и също подлежи на спор. Какво точно имаме предвид под интеграция? В случая на тази петиция тук означава натурализация. Ако лицето премине през процедурите за натурализация, то това лице има право да участва в местните избори или съответните избори. Но това е волята на лицето. Ако обаче е едно такова лице, е поставено през такъв въпрос, то човек трябва да има право на избор в случая. И това е свързано с Общата декларация на Обединените, начини, е, Обединените нации, където се дефинира правото на гражданство и също и в хартата на основните човешки права. Това е проблемът на съответния човек. Моята майка а, почина тази година и 20 години беше с неопределено гражданство а, нямаше право да участва в избори. И това беше чисто нейн а, проблем и каквито и да било връзки и препращания към каквито и да било документи и конвенции не може да промени ситуацията на конкретния човек, който е лишен от основни човешки права. Човек, който е а, живял на тази територия години наред и има, няма права, лишен от права, който един а, новодушъл, от които един новодушъл се ползва. И а, така аз съм благодарна, въпреки всичко, което казах. Благодарна съм, че госпожа Рединг все пак подчертава, че ако има въпроси свързани с приложението на европейското законодателство, например недискриминацията, а, няма да се поколебая, казва тя в писмото си, да предприема съответните действия. И в случая смятам, че имаме истински случай на дискриминация. И а, подходящи действия са необходими от страна на комисията. Искрено се надявам, че нашия доклад от а, комисията за петициите в а, парламента ще повдигне този въпрос. Знаем, че ще гласуваме през февруари, поне надявам се. Надявам се да не се отложи за по-нататък. Аз отговарям за а, становището в комисията Либе. Ще го гласуваме през януари месец и предлагам тази петиция да остане отворена. Поне докато не се приеме доклада на Европейския парламент за гражданството и свързаните с него въпроси. Благодаря. Благодаря. Признавам, че аз не съм експерт е, в тази област, но се питам дали проблемът не е на друго равнище. Аз съм сред онези, които казват, че тези, които не са граждани на Европейския съюз, не притежават изборни права. Това е принцип, който ме устройва. Сега, вярно е, че има хора, които са станали апатриди, защото тяхната държава е изчезнала и в един момент наистина се оказват без изборни права. Аз не познавам добре е, нещата, признавам, но спонтанно си мисля, че този човек трябва да стане гражданин на една държава в Съюза. Ако по някаква причина, да речем, държавата е изчезнала и човека вече няма гражданство, не може явно, спонтанно да получиш гражданство на някоя държава. Мисля, че точно по този проблем трябва да се говори. Аз съм сред тези, които казват, че има принцип и само европейските граждани могат да участват в европейски избори. Това е принцип, който е, според мен е правилен. А когато става дума за отпускане на гражданство, предоставяне на гражданство, това е друго. И тогава вече може да има наистина дискриминация при предоставянето. И за това е, се обръщам комисията дали по-скоро този втори въпрос е, не е проблематичен. Значи проблема не е, че тези граждани не могат да участват в изборите, а по-скоро, че тези граждани не получават гражданство в Европейския съюз. И въпросът, който възниква е защо не го получават. Мисля, че точно по този аспект трябва да се говори. Ако моя втори въпрос е релевантен, то тогава наистина може би трябва да се занимаем с въпроса, защото вероятно има дискриминация. Ако трябва да говорим за първия въпрос, дали граждани, жители без гражданство могат да участват в европейските избори, според мен това е малко по-различен аспект. По-скоро, когато даден гражданин е станал апатрит заради изчезването на държавата, как той да получи друго гражданство? Ето по-скоро това е предоставянето на ново гражданство. Това е въпроса. Знам, че в някои държави наистина нещата са малко по-сложни и за това и поставям въпроса към комисията. Дали за тези държави наистина е невъзможно да получиш друго гражданство, дали е прекалено продължителен принцип, дали наистина има някакви съмнения за дискриминация. Някой, който е роден в Естония, изчезнала му е държавата, той вече няма гражданство, той би искал да получи латвийско или естонско гражданство, това невъзможно ли е? Какво се случва по-точно? Благодаря. Uh, Благодаря. Последният оратор повдигна важен въпрос. Възможно ли или не е възможно? И искам да кажа, че макар Татьяна Жданока да продължава да бърка фактите и да твърди, че има подобна ситуация в Латвия и в Естония, не е така. Да, действително в Латвия а, хората без гражданство не могат да участват в местни избори, но в а, Естония вече 15 години а, тези хора могат да участват в изборите. Затова, Татьяна, моля те още веднъж, повече не ги смесвай тези въпроси. Да, действително в Естония и в Латвия Съветския съюз изчезна. Наистина, изчезването, както каза Татьяна, доведе до това а, да има лица с неопределено гражданство. И така тези хора бяха предоставени пред избора да имат а, руско гражданство или съответно естонско-латвийско гражданство. В ес... Имаше съответните процедури. В а, Естония ние бяхме малцинство след окупацията на Станин ниските сили, които, която беше законна. Сега имаме една трета не естонци като граждани, но през 2003 година, преди близо 8 години, хората с неопределено гражданство, които не бяха решили дали ще се насочат към естонско или руско гражданство бяха 12% от населението. В момента става въпрос за 6,9%. Тоест, процедурите продължават, хората решават, вземат решението си и ние го уважаваме. И това показва колко добри са европейските програми за финансова а, помощ при адаптирането и всички тези програми. Така че аз не смятам, че трябва да обсъждаме случая дали хората, които нямат европейско гражданство, трябва да участват в европейските избори. Ясно е европейското законодателство. Бразилци, които живеят в Португалия или пакистанци, които живеят в Лондон, те не взимат просто а, участие в а, европейските а, избори. Все пак обаче, ако има дискриминация към хора, които заради изчезването на Съветския съюз са изправени пред такива проблеми, то ние трябва да го разгледаме и трябва да а, кажа, че ако е необходимо ще а, докажа, че в Естония няма такова нещо и може би а, не знам дали ми е правилна информацията, но а, и в Латвия а, е по-добра ситуацията. И накрая ще кажа нещо, което може да е ново за тази комисия, но Съветския съюз не е бил а, правова държава, тъй като е, не е създадена по волята на хората, а, а заради болшевишки тероризъм. За да отговоря на въпроса. Благодаря ви за вашето изказване, защото ми дадохте един довод сега. Значи пакистанските граждани, които живеят в Лондон, той е иммигрант, този човек. Той има пакистанско гражданство. Има право да участва в изборите на страната, чието гражданин е. Тоест, той не е лишен от право да гласува. Той упражнява това свое право в страната, чието гражданин е. Когато отива в друга страна, страна членка, е, при неговото положение е ясно – когато една страна е изчезнала от територията, върху която е имала суверенитет, господин Тарант, ако почваме да говорим какво е било в началото на 20 век, тогава е имало друга държава, Руската империя, която е имала суверенитет над същите територии. Ако се върнем в 19 век и видим какво е било в Европа, коя държава къде е била, коя се е появила, коя е изчезнала – може да стигнем и до Хабзурката е, Австро-Унгарска империя и така нататък. Въпросът е друг. Говорим за нарушение на човешки права. Тук говорим за конкретни хора. Конкретно лице, Максим Рева, който е написал тази а, петиция, той е лишен от правото да гласува в продължение на 20 години. И това е положението. Той е роден в Естония, но 20 години не му дават право да гласува в никакви избори. А има право да гласува в местни избори, няма право да бъде избиран. Това е нарушаване на правата на конкретен човек. процентите, реците от 15 на 6% били намалели процентите. Това са общи приказки. Говорим за конкретен човек, чието права са нарушени, той е внесъл тази петиция. Хиляди са под, преподписали неговата петиция. Тези хора са подкрепили петицията, казват, че техните права са нарушени. Господин Тарон казва, че техните права не са нарушени. Но вие не можете да говорите вместо тях. Вие сте избран като член на Европейският парламент. Господин Рева е почти на вашата възраст, а той е лишен от свои основни права цели 20 години. Благодаря, колеги. Е, е, благодаря, колеги. Господин Яр. Dass nur Bürger der Europäischen Union an Europawahlen teilnehmen dürfen, ist für mich. Единствено европейските е, граждани могат да участват в европейските избори. За мен това не е дискриминация, това е принцип. Сега въпросът се възниква последния начин – Вносителят на петицията иска естонско гражданство и де-факто това гражданство му се отказва. Същност за това става дума. За това трябва да обсъждаме днес. Ако му се отказва това гражданство, това е дискриминация. Ти си роден тук, обаче не ти давам гражданство. Ето това е дискриминация. И именно този въпрос трябва да бъде задълбочено обсъден. Има ли случаи, при които е отказано гражданство на някой по неясни причини? Още веднъж повтарям, аз не съм експерт, но Иначе единствено гражданите на Европейския съюз могат да участват в европейските избори. За мен това си е принцип и тук не може да има дискриминация. Другия въпрос, да, него можем да го дискутираме. Мисля, че просто се въртим в кръг в случая така че отправям един наивен въпрос. Вносителят дали не иска естонско гражданство или просто не му се дава естонско гражданство? Номер колега Таран. Господин Тарант. 10% sure, but, uh, this... Трябва да проверя, за да съм 100% сигурен. Но с този човек, Максим Рева, който е Татяна много любезно каза бил на моя възраст, от 1993 1993 година имам възможност да кандидатства за каквото иска гражданство, естонско, руско или каквото друго поиска. Сега, доколкото знам, той е кандидатства да стане гражданин на Руската федерация. Гражданство, което му е дадено. Тоест, това е гражданин на Руската федерация. И това е негов избор защо трябва да се оплаква, че не може да участва в европейски избори? Не разбирам подобно оплакване. of course, it's not to me to find out. А, може би трябва да се запознаем с конкретните подробности на случая. Но искам нещо да попитам. Естония а, приела ли и транспонира ли е конвенцията за лицата без гражданство? Защото в Дания имахме този проблем с палестинците без гражданство, които са родени в Дания и съгласно конвенцията на ООН би трябвало да получат гражданство, ако искат подобно гражданство, освен в случай, когато става дума за тежки престъпления, хора, които са извършили тежки престъпления. И в Дания се води много голяма битка, защото тази конвенция бе пренебрегвана от предишното правителство. Но искам да чуя от представителите на Естония дали тази конвенция се изпълнява от страната. А, тук става дума за човек, който е кандидатствал за руско гражданство, положението е съвсем различно. Аз не, не смятам, че има. Не знам дали има такава дискриминация в Естония. Искам да разбера. Тара. Yeah, I think... Да. Мисля, че не е ратифицирана тази конвенция, но ще трябва да проверя. Знам със сигурност, че конвенцията не е нито подписана, нито ратифицирана от Естония. Защото в Естония се казва, че ако статутът на една територия е променен, никой не трябва да остава без гражданство, след като пребивава в тази територия. И държавата, която в момента има суверенитет на тази територия, трябва да му даде гражданство. Особено това се отнася за новородените деца, за родените там деца. Благодаря, колеги. Мисля, че по този въпрос нямаме много голяма възможност да предприемем каквито е да било действия, както вие се личи от документите, които са пред нас. От 2008 година говорим за тази петиция. Има конкретно искане от вносителя на петицията. И не виждам как може да се занимаваме с въпрос, въпрос, който е в правомощията на съответните държави. Те могат да дават или да не дават гражданство. Виждам, че петицията вълнува част от колегите. Предлага се да я закрием. Може би можем да помолим и някоя друга комисия да разгледа въпроса. за да се види дали не трябва да се преразгледа националната система за признаване на гражданство. Ние самите нямаме никакви правомощия, нито власт да започнем каквато и да е процедура по този въпрос, затова предлагам да затворим, да закрием тази петиция. Благодаря, колеги. С това приключваме дневният ред. Точка А раздела от дневния ред, а раздел Б са петиции, които се предлагат да бъдат закрити. Има възражение. За три петиции а, също 445 от 2011, значи 14, 1400 от 2004, 445 от 2011. Ако няма други предложения, потвърждаваме, че вземе решение за закриване на тези петиции. Пожелавам хубава коледа на всички и ще се срещнем отново през новата година.